които да работят по проекти, насочени срещу нарушаването на правата на човека. Председателят, благодаря, госпожо комисар. В заключение, шест резолюции са били внесени от шест политически групи. Приключваме с дебата. Гласуването ще бъде след приключването на разискванията. Следващата точка е свободата на изразяване в Беларус и по-конкретно случаят на Анжей Почебот. Давам думата на господин Качмарек за една минута. Господин председател, госпожо комисар, дами и господа, много се радвам, да ви съобщя, че господин Почобот е освободен от ареста в събота. Свободата на словото в Беларус обаче съвсем не е постигната с това, защото случващото се в Беларус е политически въпрос. Много често разпоредбите на закона се използват като основание да се преследват защитаващите свободата на словото. И именно за това сме се събрали тук да защитим свободата на словото, защото тя е един от основните стълбове на демокрацията. Свободата на словото като принцип е нарушена в Беларус и господин Почобот и други биват наказвани за това, че я упражняват. Трябва да принудим Беларус да освободи всички политически затворници. Благодаря, господин Качмар и госпожа Луначек има думата. Господин председател, госпожо комисар, дами и господа, ние също бяхме положително изненадани от факта, че господин Анджей Почебут беше освободен миналата събота. Но както и каза и предходния оратор, ние не можем да сме удовлетворени с положението, с спазването на правата на човека и свободата на словото, особено на журналистите, на опозиционните лидери, на е, юристите в Беларус. Има критики, отправени от начина по който Лукашенко управлява страната си. Това е нещо много близко до диктатура, най- последната диктатура, която съществува в, европейски, в Европа. Европейския парламент трябва единно да се противопостави на нарушаването на правото на словото в която и да е европейска страна. В резолюцията ни ние искаме белоруските власти да сложат край на всички форми на натиск срещу журналисти, срещу работещи в медиите или други активисти. Всички да политически затворници да бъдат освободени. Става дума за Европа, Беларус е част от Европа и подобни практики нямат място в Европа. Благодаря. Благодаря, госпожо Луначек. За две минути госпожа Шаке. Благодаря. Въпреки, че господин Почебут беше освободен, обвиненията за клевета не са вдигнати. То е, тези обвинения са отправени като журналисти, председател на Съюза на поляците в Беларус. Журналистите, представителите на гражданското общество, а и гражданите са подложени на сериозни ограничения. Свободата на изразяването в интернет е подложена на натиск това се извършва с помощта на фирми на Европейския съюз, които изнасят технологии в Беларус, с което улесняват репресията. Това съучастничество в нарушението на правата на човека чрез технологии, произведени в Европа, трябва да бъде прекратено. Това е последната диктатура в Европа и ние трябва да предприемем действия, за да сложи край на това. Европейския съюз трябва да покаже ясно на беларуските власти, че не са добре дошли а, на четвърта министерска среща на източното партньорство в Брюксел. За взаимоотношенията с Беларус са обвързани с строги условия и органите на Беларус трябва да поемат ангажимент за спазване на правата на човека и върховенството на закона, както са обявили в декларацията на среща на върха на източното партньорство 2009 година. Междувременно трябва да засилим взаимодействието си с представители на гражданското общество в Беларус. Казано най-просто, всички ограничения свободата на сдружаването, събиранията трябва да бъдат премахнати. Спазването на тези свободи са сред основните елементи на гражданското общество. Е, беларуските власти са поели ангажимент да спазват тези права. Ние трябва да засилим усилията си, така че съществуващите санкции да се прилагат, за да не са само на книга. Благодаря. Благодаря, госпожо Шака. Господин Репо за минута и половина. Господин Почебут е журналист от полския происход. Срещу него са отправени необосновани обвинения. Беше хвърлен в затвора. Това се случва с журналистите, които се противопоставят на Лукашенко в Беларус. Аз считам, че демо... демокрацията, гражданското общество не са развити. Междувременно Анджей Почебут беше освободен. Това е добра новина, благодарение на пряката критика, която беше отправена, благодарение на интернет и бързките действия на Европейския съюз и на Европейският съюз. Искам да припомня, че има още 13 други политически затворници, които а, са в затвора. Хвърлянето в затвора на лица поради убежденията им е нарушение на универсалните човешки права. Това е в нарушение на самата конституция на Беларус. Е, СВД и срещата, която предстои в края на юли, трябва по-задълбочено да разгледа положението в Беларус. Благодаря, господин Репо. Господин Масталка, за една минута. Благодаря много, господин председател. И аз искам да се присъединя към онези, които днес се изказват в защита на всички, които поради свободата на мисълта си са в затвора. Това са хора хвърлени в затвора поради техните мнения. Този тип селективен подход не означава, че няма време. Не трябва да се подчертава липс, а, а, опасността, на която се излагат тези хора. Не трябва да бъдем селективни в подхода си към случаите с правата на човека. Не искаме да създаваме конфликти и напрежения между дадени страни. Днес говорим за Анджей Почбут. Опасявам се обаче, че депутатите в този парламент забравят правата на други дисиденти. Не смятате ли, че е, е опасно това, че разкрилите политически скандали е, са е, обърнати на престъпници? Господин Посълт е, има синя карта. Е, приемате ли въпрос от него, господин Мащалка? Заповядайте, господин Посълт. Искам да е, попитам следното, господин Мащалка Да говорим за Белоруското посолство в Прага. То похвали председателството за положителното отношение към Беларус. Каква е вашата оценка? Имате думата, господин Масталка. Благодаря много. Аз не съм говорител на президента Клаус. Благодаря много, господин Масталка. Господин Мигалски, заповядайте. Благодаря, господин председател, дами и господа, господа. Госпожа Шаке много правилно каза, че господин Почебут не е бил освободен, а, а е просто му е вдигната мярката за неотклонение задържане, докато, докато трае следствието. Господин Репо беше прав, когато каза, че още 13 души, които, ли имали, които са имали смелост да се е, противопоставят на последния диктатор, са пострадали. Защо е, защо е бил задържан господин Почебот? Защото е журналист, защото е правозащитник, защото е председател на Съюза на поляците в Беларус. Всичко това дойде в повече на Лукашенко. В, как, в, как, в какво е виновен господин Почебът? В това, че си върши работата както трябва. Ние обаче вършим ли си нашата работа? Винаги ще има отделно лице или група лица в този парламент, които няма да могат да се придържат към една обща политическа линия. Ние използваме ту моркова, туто ягода. понякога трябва да е, се налага да решим дали да използваме само едното или само другото за дълъг период от време. Проблемът е, че ние многократно не, многократно сме се провалили в усилията да следваме една линия. Благодаря, господин Мигалски. Сега идват ораторите от името на политическите групи. Господин Силвестрис. Благодаря, господин председател. Искам да заклеймя липсата на свобода на словото в Беларуса. става дума за господин Почебут, журналист от полски происход. Той беше арестуван по обвинение, че е обидил президента Лукашенко. Той вече е бил в затвора по-рано. В Беларус има сериозно ограничаване на правото на словото на журналистите. Те са подложени на арести, на преследване. Трябва да бъдат извършени разследвания и то безпристрастни на тези случаи. Ние осъщаме не спазването на правата на човека в Беларус и считаме, че трябва да имаме това, когато преговаряме с Беларус госпожа Герингер де Оденберг. Благодаря, господин председател. Цензурирането на медиите и ограничаването на свободата на словото са широко разпространени в Беларус. Законът, който е в сила от 2008 година, съвсем ясно позволява такива практики. През 2011 година поне 95 журналисти са били държани в ареста 13 от тях в затвора. През юни, на 21 юни, бе арестуван Анджей Почобут, който е бил обвинен в клевета. той е журналист и председател на Съюза на поляците в Беларус. и въпреки, че е пуснат от ареста наскоро. Е, обвинението не е отменено. Крайно време е властите в Беларус да, продълж... да започнат да спазват член 24 от Конституцията, който гарантира свободата на словото. Благодаря, господин Танък. Господин председател, Случаят на Анджей Почебут от полската общност говори за бруталността и параноята на режима в Минск. Той беше задържан от КГБ за това, че наклеветил президента Лукашенко. В Европейския съюз критиката срещу правителството се смята за законен дебат и е неразделна част от демократичния процес. В Беларус обаче свободното изразяване доведе до условна присъда и домашен арест, докато очаква съда. Ясно е, че при Лукашенко няма върховенството на закон, основни, няма и основни стандарти за правата на човека. Санкциите на Европейски съюз трябва да се засилят, докато Лукашенко не, не се откаже от властта и не се окаже и не се даде право на гражданите на свободно волеизявление. В, достатъчно сме свидетели на а, това, че в а, Европа имаме Куба. Благодаря. За да запази властта си диктатурата на Лукашенко разчита на брутални репресии срещу всички опозиционни дейности, критичната журналистика, защитниците на правата на малцинствата, на човешките права, независимите синдикални дейности. Председателя Биелецки, председател на Центъра за права на човека в Ясна е пример в това отношение. Трябва да бъдат освободени всички затворници, които са обвинени в противостояние на режима. Трябва да се настоява за примахване на смъртното наказание. Призовявам международното синдикално движение да окаже подкрепа на работещите хора в а, а, Беларус, да се настоява а, за независима синдикална дейност там в а, защита на гражданите срещу а, произвола а, и произволната приватизация. Благодаря за вниманието. Благодаря, колега Мърфи. Господин Пашка, за една минута. Благодаря много, господин председател. Госпожо комисар, много често, твърде често, в този свят, управляващите, които са загубили подкрепата на своите граждани, прибягват към диктаторски методи, за да потискат общественото мнение – Журналистите и критиците много често са първите жертви на тези мерки. Много често те говорят от името на онези, които искат политически промени. Правителствата се безпокоят, когато идват избори. Това става и сега в Беларус. Общественото мнение дава все по-малко подкрепа на режима там – юристите на Лукашенко получават добри суми за работата, която вършат. И съвсем не се притесняват да използват наказателния кодекс, за да преследват политически опоненти. Срещата на външните министри в рамките на източното партньорство трябва да се използва като възможност да се заяви твърдо, че подобни мерки са неприемливи. Благодаря. Преминаваме към ораторите, изказващи се в лично качество. Госпожа Ярконсар. Благодаря, господин председател. Много често политическите затворници в Беларус са журналисти. Аз съм се срещала и с синдикалисти и с много представители на политически партии. Политическите затворници не трябва да съществуват, на това трябва да се сложи край. Положението с правата на човека се влушава в Белорусето. Защо? Европейският съюз и службата за външни дейности трябва да проявят повече енергичност и то на всички нива. Това е толкова по-важно като си има предвид, че подготвяме среща на министрите на външните работи. По време на тази среща ситуацията с правата на човека трябва да бъде поставена на дневен ред. Ние трябва да дадем подкрепа на младите, на учащите се, които искат да пътуват в Европа, да да следват и може би по този начин ще се изградят нови активисти. И сега процедурата за спонтанните изказвания, броят на записалите се е повече отколкото имаме време. У нези, които не са участвали в предишния дебат, ще имат възможността да се изкажат сега. Господин Проташевич. Благодаря, господин председател преди една седмица, когато изготвихме резолюцията, господин Почебут беше все още в затвора. Сега е освободен и бих искала да кажа няколко думи за господин Почебут, защото го познавам лично. Той дойде да ме посети в Полша. Господин Почебут е, е почтен човек, човек, който е в състояние да работи много добре в Беларус като член на Съюза на поляците. Както Адам Михник повр... Същото може да се каже и Анджей Почебот, както комунизма беше победен, така ще се случи и в Беларус. Затова е добре властите да спрат да преследват опозицията. Благодаря, господин Протасевич. Господин Личек. Благодаря много, господин председател. Много често казват хората, Добре, още една резолюция за Беларус. Какъв е смисъла? На Лукашенко просто не му пука. Е, все пак, все пак може да се окаже, че сигналите, които непрекъснато подаваме към Беларус, в крайна сметка се получават. Смятам, че има една група хора около президента Лукашенко, които се грижат а, хора, работещи за опозицията, да бъдат уволнявани, които а, изхвърлят студенти от университетите, защото са неудобни. И тази група, надявам се, ще си даде сметка, че а, по никакъв начин не е добре дошла в Европа, за да кара ски в курортите в Швейцария или да се радва на плажовете на Испания. Благодаря, господин Лисе. Господин Сайер има думата. Valko-Venäjä on säännöllisesti täällä meidän kiireellä. Въпросът за Беларус редовно присъства в дневния ред на нашите заседания. Този път нарушението е срещу журналист, който представлява полското мълцинство. Въпреки, че то освободен, освободен ние констатираме, че обвиненията не са свалени. През 2011 година той беше осъден за извършени престъпления. Има и други политически затворници в Беларус. Аз а, съм а, усиновила, така да се каже, един политически затворник от Беларус, а, който е преживял физическо насилие. Аз призовавам и всички затворници да бъдат освободени колкото може по-бързо. Господин Обермайер, благодаря, господин председател. Анджели Почебот поставя въпроса за свободата на пресата. Пресата е четвъртата сила в Европа. Колко далеч може да стигне тази власт е друг въпрос. Процесът на демократизация е труден, Необходимо е да има нужните условия, институции. Ние трябва да сме много чувствителни, когато става дума за политиката в съседни държави, особено в държава, в която наблюдаваме потискане на националните мълценства не трябва да имаме двоен стандарт, когато работим с важни економически партньори, например на Арабския полуостров. Господин Обермайер, приемате ли синя карта? Господин Мигалски. Благодаря, господин председател. Съвсем кратък въпрос. Аз не разбрах дали подкрепяте или сте против хвърлянето в затвора на господин Почебут или считате, че това не е наша работа. Всъщност, за това ви се плаща да работите в подкрепа на хора като господин Почебут. Благодарим господин Мегалски, господин Обермайер за отговор. Благодаря господин Мегалски за поставения въпрос. Не мога да ви дам достатъчно детални обяснения за една минута. Това е въпрос, който вълнува Европейския парламент, депутатите, но считам, че трябва да има нужния баланс, когато се прави оценка на нарушенията на свободата на словото или на човешките права изобщо. В Европейския съюз понякога сме по-толерантни, когато става дума за по-големи държави, които също нарушават правата на човека. Ние трябва да подкрепим Беларус в трудния път към демокрация, трябва да бъдем по-чувствителни. Не бива да забравяме за хората в Беларус. Мен ме вълнува съдбата на цялото население на Беларус. Благодаря. Госпожа Коларска-Бубинска има думата. Благодаря. По време на срещните на източното партньорство, представителите на Беларус все казват, че се чувстват изолирани. Също времено обаче Беларус продължава с недемократичните практики. Хвърлят се хора в затвора и непрекъснато се пренебрегват сигналите, които ние изпращаме. Така че настоявам на срещата на върха на външните министри от източното партньорство да се обмисли преразглеждане на отношенията с Беларус, вземайки предвид продължаващите нарушения на правата на човека в тази страна. Беларус трябва да разбере за какво става дума. Благодаря много, госпожа Коларска-Бобинска. В заключение думата има госпожа Тун Хоросайн. Благодаря, господин председател. Да, вчера отхвърлихме акта, защото някои въпроси останаха недоизяснени. Някои от нас прецениха, че акта се ограничава свободата на използване на интернет. Решението не беше лесно, но беше необходимо, защото свободата на медиите и информацията означава много за нас. Днес ние искаме Беларус да преосмисли действията си. Онова, което властите правят е неприемливо. Действията на Анджей Почебот и други представители на демократичната опозиция са храбри. Ние настояваме и всички институции да им окажат пълна подкрепа. Благодаря. Председателят, благодаря госпожо Тунен Холштайн с това. Приключваме процедурата по спонтанните изказвания. Госпожа Хедегард има думата. Беларус предстоят парламентарни избори, затова този дебат е много своевременен, но всички знаем, че свободата на словото е, е важен елемент за всяка предизборна кампания, която се счита за свободна. Затова е много важно да отправим сега този, това послание от Европейския парламент – Върховният представител Ашта е сериозно обезпокоена от продължаващото липса на спазване на правата на човека, върховенството на закона и демократичните принципи в Беларус. От април Бандаренко, Санико бяха освободени. Няма други освободени политически затворници. Тези, които са освободени, върху тях са наложени сериозни ограничения на гражданските им и политически права. През миналата седмица видяхме засилване на репресивната политика срещу независимите гласове, чрез административни а, глоби и цензура. За това миналата седмица върховният представител Аштън изрази сериозно безпокойство за съобщенията от миналата седмица за актове на тормоз срещу представители на гражданското общество, на опозицията и независимите медии. Свободата на медиите е сериозно ограничена в с Независимите журналисти са под прицела на властите. В е, изявление на върховния представител Аштън беше подчертан случая на журналиста Почебот, който беше обвинен отново в клевета срещу президента заради журналистическата си дейност. Той беше освободен, но обвиненията срещу него все още не са свалени. Има цензура, има също административни арести срещу други журналисти. Белорус се подготвя за парламентарните избори през септември. Има климата на сплашване, който преобладава и това спъва свободното политическо изразяване. Независимите журналисти не могат да упражняват системно своята дейност. Върховният представител отново призовава властите да сложат край на всички действия на турмоз срещу представители на независимите медии, на гражданското общество, на политическата опозиция и да спрат сегашната репресивна политика. На госпожа Есае и на другите, които настояваха за засилване на усилията, мога да кажа, че имам новини. От днес има нещо ново. Съветът на ООН по правата на човека днес по-рано прие резолюция, внесена от Европейския съюз за ситуацията в Беларус. 22 за, 22 против, 3 въздържали се. В тази резолюция се настоява правителството на Беларус незабавно и безусловно да освободи и реабилитира всички политически затворници. Резолюцията също определя мандат за специален докладчик по Беларус, който годишно ще изготвя доклад за съвета на ООН по правата на човека и Общото събрание на ООН. Аз считам, че това е съществен успех за Европейския съюз. Сега ние получихме по-голяма подкрепа относно създаването на функцията специален доклад. Така че ситуацията е сериозна, но мисля, че новината, която споделих току-що с вас, е добра. Dank, Frau Kommissarin. Благодаря ви много, комисар Хедегард. Има 6 резолюции, които бяха внесели. С това приключваме разискванията. Гласуването ще бъде след като приключим с следващият дебат.